Meine Damen und Herren, zunächst. Госпожи и господа, господин Свобода поиска думата по процедурен въпрос. Заповядайте. Колеги, заемете места. Господин Свобода, имате думата. Господин председател, съвсем накратко, в момента в който се събираме тук, бившият пред президент на Кипър, е, господин Клафос Кларидис, ще бъде погреден, погребан. Е, той се бори дълго и упорито, за да е, влезе Кипър в Европейския съюз. Искам да припомня на колегите, че в момента в Кипър се осъществява погребалната церемония за много важен радетел за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, господин а, Свобода. Аз предадох а, а, съболезнованията на Европейския парламент на членовете на неговото семейство. Постъпи искане от господин Удиас. За, а, той иска да се изкаже. Благодаря, господин председателю. Днес е един а, много тежък ден наистина, но вчера през нощта, за съжаление, имаше един циклон, едно торнадо, което удари моя регион, а това е остров Сърдиния и особено моя град. Е, има десетина вече мъртви. Бих искал е, да помоля като солидарност от наша страна, като сигнал за солидарност. Е, знам, че трябва да се задейства фонда за солидарност, има път за това, но ми се иска Европейския парламент и това, между другото, го казвам и от имата на Барачо и Берлингуер, ако може да има една минута мълчание за тези европейски граждани, които са жертви на природно бедствие, които остават в мислите ни и в действията ни. За това ще ви помоля за една минута мълчание. Äh, Господин Одиас, благодаря, че ни осведомихте за това. След малко ще се върна на този въпрос. Сега искам да направя няколко съобщения. Госпожа Балачо, поискате думата. Благодаря, господин председател. Както каза колегата Уджас, моят регион е ударен. Става дума за Сърдения. Това е циклона Клеопатра. 18 души са мъртви до момента. Огромни количества вода, кал, разрушена е земеделски ферми. Исках да взема думата, за да изразя болката и тревогата, които изпитвам, и да отправя един апел, защото искам нашия парламент посредством съвета, посредством Европейската комисия да поеме едно задължение за възстановяването на тези региони. Трябва да се заделят съответни средства посредством Фонда за солидарност. Благодаря. Благодаря много. институциите, които споменахте, пред, са тук и аз предполагам и съвета и комисията отчитат това, което казахте. Господин Ганти също иска думата. По същия въпрос ли е? Да, господин председател, искам само да изразя и аз своята солидарност към народа на Сардиния, които са хора, които обичат земята си, обичат острова си, те защитават традициите, те защитават своята идентичност. Затова искам да се присъединя към колегите и да изразя своята солидарност. Надявам се Европейския парламент да направи всичко възможно, което е по правомощията му, за да подпомогне народа на Сардиния. Господин Томес, по същия въпрос ли? Уважаеми колеги, разбира се, ние трябва да проявим солидарност с жителите на Сардиния, но имайте предвид, че това е същото явление, проява на екстремни климатични условия, като това в Филипините за първ път виждаме, че наистина има глобална климатична катастрофа. И затова се надявам някои от вас поне да преосмислят позициите, които заемат, когато говорим за изменението в климата. Благодаря. Благодаря, господин Томес. Е, господин Каваде, е, предполагам, че е, имате процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да помоля нашата зала да се присъедини към всичко това, което беше казано от господин Свобода. Двама френски журналисти бяха убити преди 10 дена в Мали. Това беше шок. Е, искам да помоля господин председателю парламента да ги почете с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 Колеги, позволете да ви обърна внимание, че ни, нищо от това, което поставихте нашето внимание, няма връзка с дневния ред. Но все пак а, а, има искания за думата. А, колеги от а, различни държави членки, а, а, които занимаваха с въпроса с ситуацията в Мали. А, към мен се обърнаха и много журналисти. Затова бих искал да повторя изявлението си от преди една седмица. Близките на журналиста от Франс Интернационал вече получих нашето съобщение, но аз искам да повторя нашите, нашето на отношение. Двама души, които отразяваха събитията в Мали, станаха жертва по най-брутален начин на тероризма. Те са представители на една поредица от журналисти, които загубиха живота си, докато в професионален а, план а, се бориха а, с а, тероризма и насилието. Така че е, една минута на мълчание, с която да отдадем почет на двамата загинали, но и на всички журналисти, които плащат с, са платили до сега с живота си а, и да проявим солидарност към пострадалите от ужасна буря в Сардиния. Моля да ги почетем с минута мълчание. Vielen Dank. Благодаря. Получихме е, следния текст от компетентната комисия а, по силата на правило а, 216.4 настоящата поправка ще се приема, ако в рамките на 24 часа след това съобщение не, е, не постигне е, не пристигне възражение от политическа е, група и най-малко 40 депутати. Така, първият точка от списъка ни за гласуване, многодишна финансова рамка, препоръка на Деяне и Калфин. Моля, гласувайте.